Uh, Здравейте! Мисля, че е време да започнем нашето изслушване относно жените и климатичните изменения. И така, сега ще премина на шведски, така че ако не разбирате шведски, моля, използвайте вашите слушалки и превода. Eh, eh, и така, радвам се, че тук провеждаме такова изслушване. Очаквам с голямо нетърпение е, експертите и вашите въпроси. Темата за климата ни засяга всички, защото настоящите и бъдещите климатични промени ще окажат влияние върху всички нас със сигурност. Разбира се, тези изменения няма да повлият еднакво за всички а, те ще засегнат много повече хората от Южното полукълбо, отколкото в Северното полукълбо. И ясно е, че жените също ще бъдат много по-уязвимата група. Именно за това тук провеждаме подобно изслушване, за да дискутираме подобни въпроси. Ако има някакви перспективи, ние трябва да и някакви заплахи, ние трябва да имаме съответно инструменти, за да можем да а, разрешим тези въпроси. Способни ли сме да го направим или не? Например, днес използваме много колите, използваме много енергия. човекът пиле енергия и вреди много. Започваме с известно закъснение нашият, нашето изслушване. Трябваше да изчакаме комисаря Хадегард. Но преди това искам да дам думата на Никол Килнясен, докладчик. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, преди да започна да говоря по темата за изслушването, Нека да ви направя една представ... едно представяне на Лангари Матай, ни е напусна скоро. Ще прочета едно изречение, може би повечето от вас вече го знаят. Това е изречение, което беше произнесено от мъжа на Лангари в момента на развода им пред съда. И той обясняваше следното. Тя е твърде учена, твърде силна, твърде упорита, твърде блестяща и твърде трудна за контролиране. Това е цитат. Това е също така много, много ясно признание. Вангари Матай създаде движението на зеленият пояс. Благодарението на движение на 47 000 дървета са били посадени и също така Ангари Матай беше силно ангажирана с женската кауза. Тя позволи представата за жените в Африка, в различните племена, също така и света да бъде променена. И в международен план африканската жена да не бъде разглеждана само като жертва, но също така и като жена, човек, който определя съдбата си. Това е урока, който ни беше даден. И още едно изречение, което искам да прочета, което е мотивацията на а, журито, което и даде Нобеловата награда през 2004. Журито каза, че а, награждава нейния холистичен подход за глобалното развитие, включващо човешките права, правата на човека, екологията. Правата на жените и екологията, извинете. И това исках да кажа в началото на нашето изслушване. Днес се радвам, че тук имаме толкова много експерти от най-различни области. Те ще ни помогнат да разгледаме тази комплексна тема жените и климатичните изменения. Това не е на пръв поглед очевидна тема. Когато ни, някой каже, както аз примерно казвах, върху жените и климатичните изменения, никой не разбира. Не се вижда връзката. Какво ще, какво ще означава това? А защо трябва да отделяме жените с климатичното изменение, мъжете като че ли остават изолирани в цялата история? нека, нека да кажа, че климатичните изменения ще засегнат хората различно. Например, някои от островите в Тихия океан, в Тихи океан ще изчезнат. Докато няма да е такъв случай с някои частни собствености в Съединените щати или в Европа. Но фактори като географския фактор, бедността, политическата стабилност, соли... структурите на традиционна солидарност или институционална е, солидарност ще повлияят върху капацитета на всеки индивид да се адаптира и да промени начина си на живот. Къде са жените във всичко това? Ще ме попитате не би ли трябвало темата да бъде всъщност бедност и климатични изменения или нестабилност и климатични изменения? Не, казвам аз. Защото ако жените представляваха хомогенна група по цялата планета, спецификите са различни все пак. Дори в Европа. Извинете, поправя се ораторката. Има общи характеристики разбира се, нужди свързани с репродукцията, условията за хигиена, менструация, бременност, раждане, планиране на ражданията. Но жените имат много по-малко достъп до собственост и до финансови ресурси и притежават по-малко от 1% от собствеността в света и са над 70% между хората, живеещи си под 1 долар на ден. Жените, вие знаете, са системно ам, в недостатъчен брой в политическото и економическо управление на света, 17% в економическото и едва 8% министри госпожа комисаря е пример за една държава, която е направила всичко възможно да поправи тази грешка. Да, жените са хората също така, които изпълняват слабо заплатени, ниско заплатени дейности, като грижи за възрастни хора, грижи за деца, почистване и те изпълняват над 80% от тези дейности в, загрижи за населението, а получават едва 10% от заплащането. И те много често биват основна жертва на сексуално насилие. И 80% измежду всички бежанци и преселени населения са жени. Ето това са основни. И сега виждам, че госпожа комисаря е вече е в залата и ще изчакаме да седне и ще й дадем думата. dire quelques mots, puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Ja, jag är glad att vi nu har fått... И така, много се радвам, че мога да констатирам, че госпожа комисара Кони Хедегорд е сред нас. Тя отговаря за климатичните промени. Тя вече седна сред нас и и давам думата. Благодаря. Току-що долетях. Знаех, че е, ще бъде така доста напрегнато. Много се радвам, че ме поканихте на тази проява. Не знам до каква степен сте навлязли в проблем. Аз съм видяла обаче в писмена форма про, проблематиката. Знаем, че климатическите промени а, за, засягат а, и проблемите между мъжете и жените. Ние знаем, че климатичните промени се отразяват различно на мъжете и на жените. Уязвимост да, не е свързана с екологични промени, свързана е и с социо, социологичните, социалните условия. Жените в най-бедните и най-слабо развитите държави ще бъдат най-засегнати. 70% от най-бедните хора, които живеят с по-малко от 1 долар на ден, са жени тъй като те са маргинализирани, зависят от местните ресурси, те носят непропорционално бреме. Един път в Бангладеш, след един тежък си циклон, жените жертви бяха пет пъти повече от мъжете. Това се дължи и на културни фактори, част от културата, е, че жените нямат право да напускат домовете си без мъжете, т.е. те са останали и са се отдавили в домовете си. Когато това, говорим за достъп до енергия, ако трябва да се ходи все по-далече и по-далече, за да се събират дърва за печката, вероятно а, вероятността а, момичетата да ходят на училище намалява драстично. Тоест това, което говорим за климатичните промени и за развитието е а, много свързано с жените във връзка с, с, с съществуващите неравенства между жените Жените и мъжете не са еднакво изложени на климатичните промени, те нямат едни и същи приспособителни способности. Миграцията също така засяга по различен начин мъжете и жените. Преместването на хора влияе върху мрежите на социална закрила бедните жени нямат достъп до технологии, имат по-малко ресурси, за да се справят с природните бедствия. Следователно, традиционните роли се засилват, обучението на момичетата се влушава и техния поминък също така пострадва. Тази разлика в уязвимостта трябва да се отчита и на национално, и на международно равнище, ако искаме да осигурим успеха на мерките. Жените са основен участник в приспособяването към климатичните промени. Например, местните жени се опитват да възстановят горите като засаждат а, фиданки. А, има много неща, които могат да променят нещата. Управляващите трябва да се вслушат в жените и в техните стратегии за оцеляване. Трябва да се научим да планираме по-добре различните потребности на мъжете и на жените трябва да се отчитат, за да се развият политики, ориентирани към потребностите на мъжете и на жените. Трябва да се подобри възможността да се борят с климатичните промени. Трябва да се осигури достъп до информация, като например предупреждения за природни бедствия, за да може жените, които са били лишени от образование, да могат и те да се възползват. Независимо от всичко. Гледната точка за равенството между половете се пренебрегва жените, Европейския съюз трябва да се обединят, за да упражнят натиск върху тези, които не поемат отговорност, за да може да се постигне амбициозната цел за Европа 2020 година. Позволете ми да кажа няколко думи на равнище Европейски съюз. Разбира се, ние помагаме на развиващите се страни. Най-уязвимата група в тези държави са жените и децата. Знаете, че имаме един паралелен подход, равенство между половете и ам, реакция на климатичните промени. Ще ви кажа как се работи, например, в Бразилия, където се облегчава работната заетост на жените, за да може да се отглеждат устойчиви култури. Има много стратегии, които могат да се приложат, за да се помогне на жените и да се направи нещо добро и за климата. За да кажа нещо съвсем накратко, Малка да кажа, че това е част от нашата програма и мисля, че също така трябва да се каже, че това е една сфера, в която можем и трябва да се справим по-добре, защото не трябва да се ашладиса а, мислене с категориите на равенство между половете към екологичните проблеми, а да се насочим към проекти, които да бъдат по-всеобхватни и трябва да кажем, че да, наистина съществуват общи стратегии, но можем да направим нещо повече. А, искам да края да кажа няколко неща в а, за жените и про, а, климатичните промени. На конференцията в Канкун за първи път се говореше за а, разликата и равенството между половете и се отчете и се отчете, че равенството между половете също така трябва да се има предвид в мерките във връзка с, с а, климатичните промени, да се, отчети, да се отчете уязвимостта на жените. Освен това, ние установихме тройка а, и една проява на високо равнище. А, на която са домакини бяха а, мексиканския външен министр. Това беше ръководено от а, министрите на Дания. Аз се радвам, че участвах в тази тройка заедно с, с бившият бивши президент на Ирландия Мери Робинсон. По време на конференцията в Дърбан ще бъде повторено това послание, за да може да се реагира на всички подобни прояви. Съвсем накрая, изключително важно е комуникацията, как говорим за климатичните промени. Мисля, че Южноафриканското правителство по време на КОП-17 планира дейности за водещата роля на жените в контекста на КОП-17. Ще има среща на високо равнище на жените, която ще обедини министри и жени, да се надяваме, че ще има министри и мъже, да се оговори за тези въпроси, това трябва да бъде един естествен форум, а не, ако ми позволите с цялото уважение, да кажа не само жени, които да седят и да мислят как повече жени да бъдат ангажирани. И накрая, наистина, разполагаме с правилните средства, но ние би трябвало да направим повече за прилагането. Благодаря så hemskt din е, presentation Благодаря. Благодаря за това въведение. Признателни сме ви за това, че отделихте време за нашето изслушване. Вие давате много добър пример за това, което ще се случи, което се случва с климатичните промени и а, как измерението равенство между половете съответно участва а, тук. И така, сега нека да ви представя експертите, които ще ни говорят за всеки един от тях 15 минути. Първо, Ирен Данкелман от университета, университета Нимеген – Давам думата на Ирен Данкелман. Много ви благодаря. Приветствам всички вас. Много се вълнувам да видя всички ви тук, защото това означава, че отдавате голямо значение на тази проблематика. Аз съм технически специалист по образование работя в моя университет, но съм пътувала много по света във връзка с проблемите на екологията и знам колко е важно и социалното измерение. И предвид на това, съм имала възможност да работя с групи мъже и жени по целия свят и благодарение на това разбирам това измерение за равенството между половете. С това въведение ми се иска да придам човешки облик на тази проблематика. Ще говоря на родния си език. Помолиха ме за това. А, той е холандски. И надявам се, ще се запази а, емоцията, която влагам в а, своето изложение. На екрана ще покажа няколко а, картини, които съм подготвила. Минавам на холандски. Цък. Благодаря. И така. Това е проблем с техническо и социално измерение и с глобален характер. Естествено, трябва да потърсим и човешката страна. Много защото хората определят до голяма степен климатичната еволюция на планетата. Климатичната еволюция се проявява първо на местна Польша. Много случаи първите засегнати са най-бедните. Госпожа Банде от Гана, виждате я тук, тя е на 47 години, тя има 7 деца. Къщата е била унищожена от наводненията и царевицата, която е отглеждала, също е била унищожена от наводненията. Цялото й семейство е заплашено от глад. Това е съдбата на милиарди момичета и жени в света. Тези хора имат много по-малко сигурност и добри условия спрямо останалите. Разбира се, природата, биоразнообразието, климата, те също подсилват неравенството. Много пъти жените имат възможност, те могат да изиграят много голяма роля в пътя към устойчиво развитие. Разбира се, много жени все още се опитват да оцелеят в много тежки условия, непредвидими условия, като суша, дългосрочна суша, наводнения покачването на нивото на световният океан. Това са рискови елементи. Качеството на питейната вода и на напояването за посевите също са заплашени. Има също така над 2 милиарда души, които зависят от биомасата и други горива. И има много места, които не са сигурни, не са достатъчно безопасни заради природните катастрофи. Броя на тези места непрекъснато се увеличава. Има недостатъчна доставяне на енергия, също така и на хранителни продукти. И това въжи също и за здравеопазването. Връзката е директна с природните бедствия. Но също така е те, свързан, този елемент е свързан и с тежкия начин на живот. Разбира се, липсата на питейна вода води до увеличаване на болестите, например маларията и денгата. Доктор Гитеко, много известен учен в Кения по маларията, казва, че промените в температурата в Найроби са довели до увеличаване на броя на комарите и другите паразити, принасящи малария. Между, между правителствената експертна група за климатичните промени също казаха, че най-често бедните са най-засегнати. Те живеят и в рисковите региони. Те са особено уязвими. Е, тези общности имат все по-малко възможност да се адаптират и зависят от голям брой източници, които също зависят пък от своя страна от климата, например водата. Някои общности почти не успяват да се адаптират към климатичните промени и тези промени са свързани най-вече с достъпа и контрола на ресурсите и връзката на този достъп с различни социални, економически, политически и други събития. Това са хора, които живеят в бедност, като жени, деца, възрастни хора, хора с увреждания или малолетни, които страдат особено много от климатичните изменения. Една от основните и очевидни, не, от основните неравенства е свързано с неравенствата между мъжете и жените. Вярно е, че има някакъв напредък в това отношение. Все повече млади имат достъп до образование и, например, в Холандия, както и в много други европейски страни, ние явно все още имаме разлики в възможностите между мъжете и жените. Климатичните изменения не са неутрални спрямо пола. Ето, виждате, това е снимка от Ханой във Виетнам. Виждате отново, че жените са най-засегнатите. За тях става трудно достъпа до определени продукти. Например, ако няма вода, ако няма гориво, тези жени трябва да вървят, за да си доставят дадените ресурси. Ако няма достатъчно храна, обикновено тези жени дават първо храната на децата си и следователно техните организми отслабват и много често те са заплашени от болести и смърт. Много пъти те са изложени на химични замърсяващи вещества. Заради използването на некачествено гориво и заради близостта на индустриалните площадки. Бременните жени също са изложени на много големи рискове, но също така и родилките. Що се отнася до разликите в социалния живот, нещата са още по-ясни. Например, има голямо напрежение при производството на селскостопански продукти. Биомасата не е достатъчна, особено когато температурите се покачат и имаме жега. Едно проучване също беше е, анализирало различни природни бедствия и показва, че жените имат много по-малко шансове да оцелеят от мъжете. Колкото по-голямо е бедствието, толкова по-малки са техните шансове. И колкото повече има разлика в е, половете, толкова повече е вероятно да се стигне до такъв негативен ефект. установяваме голям брой подобни ситуации. Ето това е Ачи в Индонезия. И в Бангладеш, спомнете си, жените по време на големите наводнения през 2007 бяха 50-60% близо от жертвите. Жените много често се оказват в капан заради бедността. Ураганът Катрина през 2005, който е засегна Луизиана и Мисисипи, Именно бедните жени от африкански происход, които а, са самотни майки, които са били най-уязвимата група. Ето това е значението на нашия проблем. Виждате, има и други обаче параметри. Например, етническия происход, възрастта, социалното и економическо ниво, това са фактори, които също ще допринесат. Констатираме, че жената не е само жертва. В повечето от ситуациите, които аз можех да приложа анализа, жените се опитват обикновенно да се организират. Те стават активисти и започват да се борят с климатичните промени и е, да се борят с е, природните бедствия. И ето още един пример. Набего от Бангладеш, която а, идва от село, засегнато силно от наводненията. Тя казва, ние не сме родени жертви, не сме родени да страдаме, а да се борим. И въпреки нежеланието на своето семейство, тя е започнала да се бори с природните бедствия и е избрана начало на Комитета за борба с климатичните промени. Помогнала и е на другите жени от селото да се подготвят за, а, климат... за подобни бедствия. И, например, жените са успели да изготвят малки като пещи, преносими пещи, които са а, качили на високи места, за да могат да се подготвят по този начин, по някакъв начин за природните бедствия. Вече говорихме за климатичните бежанци. Знаем, че връзката между тези бежанци и миграцията е много сложна. Един вестник в Холандия каза, че през 2020 година ще има 50 милиона такива бежанци и на един друг такъв, на един конгрес, на американски конгрес, Кристина Дитер беше казала, че ако трябва да живеем при такива тежки условия, повечето хора обикновено ще иммигрират. И много често тези иммигранти са жени. Има обаче като че ли едно недоразумение. Вярно е, че има изключителни обстоятелства, бури, циклони, урагани и пресата определено им обръща внимание, но има и други, които минават по-незабелязани и които също могат да създадат големи проблеми за жените. В този контекст, като че ли също има разлика между мъжете и жените. Установявам, че голям брой жени след природни бедствия реагират и се опитват да мобилизират общността, докато мъжете имат склонност по-скоро да напускат мястото и да търсят работа или други възможности другаде. Така че жените остават там, на мястото и всъщност се превръщат в глави на семейството, което означава, че те се натоварват с още повече отговорности. Когато тези жени решават да иммигрират, естествено са подложени на други рискове. Имаше отново една, едно проучване, което показва, че все повече млади момичета в Етиопия или в Бангладеш по причини, свързани с природните бедствия, наводнения, са били насилени да проституират или да се омъжат на много ранна възраст. Има и други аспекти – с, при, свързани с приноса на различните общности към климатичните изменения. Има една мрежа а, Жени на Европа за общо бъдеще, която, която се занимава, която се занимава с а, а, тези проблеми. Целта е да се покажат какви са социалните измерения на проблема и да се постави акцента върху разликите, и да се подчертая факта, че ми нужда от спешно действие. Смятам, че е нужно, че експертите и политиците да признаят, че климатичните промени не са само технически проблем. Става въпрос най-вече за социален проблем. И в проучванията, в програмите, в проектите нещата стават ясни най-уязвимите групи трябва да получат повече внимание и трябва евентуално да бъдат защитени повече. Разбира се. Не става въпрос само за жените, става въпрос за децата, за жертвите, за бедните, за бежанците, когато планираме нашите политики. Всички тези хора трябва да бъдат действащи, участващи страни в нашия процес, защото, както беше казала Ангари Матай, ето така, тук виждате и една, едно момиче от Индия. Само техния глас ще ни помогне да разберем по-добре климатичните изменения. Благодаря. Thanks. Много благодаря. И е, имахме един дребен технически проблем. Благодаря много за вашето изложение. Госпожа е, Ерена Данкелман, вие казахте много интересни неща, много важни жените не са просто жертви, а жените също така са част от решението на проблема. Напълно съм съгласен с това. Продължаваме сега с нашата програма и сега ще дадем думата на Йоана Борса, която е експерт в Европейския институт за равенство между половете. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря, че ни поканихте. От техническа гледна точка ще кажа, че за първи път а, ние сме тук, Европейски институт за равенство между половете от Вилнюс и за първи път сме поканени тук да покажем резултати от нашата работа именно в тази комисия, за което много се радвам. А сега названието на моето изложение. Опитах се да бъда максимално кратка. Оформих заглавието последния начин. Равенство между половете и изменението на климата. Акцент за Европа през 2012. И всичко това предвид на това, което ще правим следващата година, а именно ще поставим един голям акцент върху равенството между половете, особено в работата на нашия институт. Ще се подготви и доклада за мониторинг по индикаторите от платформата от Пекин. Вече се заехме с проучване в тази област, за да подготвим този документ. Основните неща, които ще представя пред вас днес, почиват именно на тази подготвителна работа, която тече при нас. Докладът ни ще е готов в края на октомври и началото на ноември, след което ще стартираме административната процедура. Надяваме се през февруари 2012 година вече да бъде публикуван. Една от целите на този доклад, както вече казах, е да се проследи напредъка по първата цел в областта на жените, изменението на климата, по-конкретно за държавите членки в Европейския съюз. До този момент тук се повдигнаха много от проблемите, свързани с глобалното измерение на климатичните изменения. Но в нашите изследвания ние се насочваме по-конкретно към проблемите, пред които са изправени европейските държави членки и начина по който реагират на изменението на климата като въздействие върху Европа. Сега, основните теми, по които ще говоря днес, Виждаме ги на екрана. Ще си послужа и с няколко примера. Първо ще разгледам темата от гледна точка на отделните полове и тяхната уязвимост. Предвид на изменението на климата, после ще говоря за това как мъжете и жените допринасят за намаляване на вредните парникови емисии без да се опитваме да прехвърляме вината върху един или другия пол. По-скоро да отдадем необходимото значение на тази проблематика и да помислим какви политики бихме могли да разработим като решение. По-нататък се опитваме да видим какъв е потенциала съответно на мъжете и жените. Те реагират по различен начин, разбира се, поради своето положение, по-конкретно социален статус. Дали тези различия са обословени и от климатичните промени, след което ще се спра на това как политиките, които се разработват по изменението на климата, отразяват женската и мъжката гледна точка – и после как мъжете и жените съответно изпитват въздействието на такива политики. Една от темите, които се открояват е, в е, нашите разработки е, че действително проблематиката за равенството между половете остава в периферията, в страни от е, основните теми, които разискваме, когато говорим за изменение на климатъка. Но, говоряки за изменението на климата, някакси забравяме неравенството между половете и го оставяме в страни. Но в същото време научните изследвания в тази област изостават. Малко са разработките по тази проблематика, а бихме могли да комбинираме гледните точки – и съответно да заделим необходимия финансов ресурс за такива изследвания. Това е което се опитваме да постигнем с нашето проучване и доклад, именно да покажем измерението за равенство между половете като неделима част от политиката по изменение на климата. И обратното, когато се правят научни разработки за равенство между половете. Да не забравяме и проблема за изменението на климата, свързан с социалната и економическата отговорност. Мисля, че трябва да спомена и това, което показвам на екрана. То вече бе казано от преждеговорившия за различните роли, отредени на мъжете и жените в обществото разликите в достъпа за двата пола до образование и ресурси. Това обославя и различния начин, по който те реагират към изменението на климата. В Европа е проведено проучване в Арктическия регион и там се установява, че Жените и мъжете реагират по различен начин. Жените се адаптират много по-бързо към промените, докато при мъжете се забелязват по-големи затруднения. Разбира се, тук отново подчертавам, не бива да прехвърляме вината от единия на другия пол, а просто трябва да отчетем тази специфика. Същото може да се каже и за горещата вълна, която преминава понякога през лятото в Европа или наводненията, отново мъжете, съответно жените, биват засегнати по различен начин и това е поради различен им социален статус. Добре е да видим как реагират и как се справят с подобни препятствия. Що се отнася до емисиите на парникови газове, има множество проучвания. И тук знаем, че поради различни социален и економически статус, мъжете използват по-скъпи и вредни транспортни средства и обратното жените е, по-често остават у е, дома или пък е, упражняват професии, които не предполагат излъчване на големи обеми такива парникови газове. Интересно е да отбележим, че когато жените се изравнят по статус с мъжете, тогава ефекта от парниковите газове е също равен на този, който се наблюдава при мъжката част от населението. Тук основният фактор не е толкова социалния пол, колкото економическия а, статус и различните начини за справяне с тези проблеми. По-нататък. Различни са способностите на двата пола да се справят с предизвикателствата на изменението на климата. И пак поради различните роли на двата пола и начина по който е организирано обществото, момичетата и момчетата – не винаги се радват на еднакъв достъп до образование. Следователно, не винаги двата пола имат еднакъв достъп до определени професии и не се радват по еднакъв начин на съответната репутация и упражняване на професия. Това се наблюдава и в ежедневната дейност. Например, ако изберете, така да се каже, зелен доставчик на електроенергия, вероятно ще срещнете затруднение поради липсата на информация. Оказва се, че жените често пъти не знаят как да вземат такова решение, въпреки че биха желали да го направят и търсят альтернативи на а, това да използват кола или други начини за транспорт. Сега измерението на социалния пол и изменението на климата. Това е новото, което внасяме в нашата дискусия. Вероятно всички знаем, че на европейски, европейско равнище се проваждат периодично проучване по линия на Евробарометър. Като няколко пъти са задавани въпроси в областта на изменението на климата. Целта е била да се види дали има разлики между мъжете и жените в начина по който те оценяват тази проблематика. Проведени са няколко конкретни проучвания в държави членки по тези различия. Какво се оказва? Че наистина има различия в начина по който жените възприемат климатичните промени, възприемат ги като заплаха, за разлика от мъжете. А по отношение на политиката, която предпочитат, те се обявяват категорично против ядрените технологии, тъй като имат безпокойства, свързани с социални проблеми, включително отглеждане на децата, неща близки до ежедневните грижи и не толкова пряко свързани с техническите решения. И тук се връщам на вече казаното за образованието и начина по който а, са квалифицирани образование и младите хора. Друг начин, по който гледаме на проблематиката, разглеждаме отделните мерки, които се предприемат от различните правителства. Разбира се, и тук има разлики. Разполагаме с конкретни цифри и примери, които бихме могли да обсъдим. Опитваме се да видим какви са отделните политики за справяне с климатичните промени и как те се възприемат съответно от двата пола. Има конкретни политики, които се възприемат много добре от е, жените, защото ги засягат пряко. Например, в сферата на данъчното облагане и формирането на цените на електроенергията и нейното потребление. Тук съм записала няколко свои мисли за това, защо се налага да отразим и това измерение при климатичните промени. Първо казваме, мъжете и жените са различни, те изпълняват различни роли, имат различни потребности и различни нагласи. Но същото може да се каже съответно за отделните държави, региони, Всичко това трябва да се отрази, когато говорим за изменението на климата. По-нататък, защо да се занимаваме с проблематиката за равенство на половете? Защото тук става дума за справедливост и равенство, защото искаме да осигурим участие на всички в процеса на вземане на решение, а това е област, която засяга всички ни. Има различни гледни точки и становища. Те трябва да бъдат изразени и чути. И освен това, нещата опират също и до ефективност, до ползване на ресурси и човешки капацитет. Трябва да търсим решение за проблем, който засяга всички ни. И така стигаме до същото разбиране. Когато говорим за изменението на климата, се питаме кой решава нещата, кой има достъп до какво, на какво равнище, какви са ресурсите, които се заделят. И си даваме сметка за различните гледни точки, които се отчитат при разработване на съответната политика и решение, за да се отрази и принципа за равенство на половете. Така се връщам към онова, с което започнах. Смятам, че е от голямо значение да признаем, че равенството между половете е първостепенен принцип и той следва да се заложи също и в политиката за справяне с изменението на климата. Благодаря. Благодаря за вашето изложение, госпожо Борза. Във вашия институт за равенството между половете е много важен както за нашия парламент, така и за проблемите на статистиката и научните изследвания. Ние трябва да разбираме нещата, да той ни дава възможности да вземем решение за бъдещето. А сега вече ще преминем към нашите докладчици. Искам да дам думата на госпожа Нилсен, която иска да направи коментар или да зададе въпрос. Благодаря. Искам да а, задам един въпрос към комисаря и да попитам дали могат да се променят нещата. А именно думата а, едва ли не пол или пък жена, да не се появява в а, текстовете за климатичните промени, например стратегията 2020 или пък пътната карта 2050. Поне за сега те не се появяват, как ще за бъдеще. И възможно ли е комисията да вземе предвид въпросите, свързани с разликите по пол като вземат предвид статистиките в това отношение и като а, направят амбициозни програми, за да привлекат жените към този сектор, така както беше направено с една инициатива, която включи 8 правителства, които желаяха да насърчат момичетата да участват в бъдещите сектори на зелената економика. Благодаря. Ja, varsågod. Vill ni lämna en kommentar på det? Ще коментирате ли? Да, благодаря ви. Първо, Въпросът между половете не е споменат в този документ. Аз няма да кажа, че това ще се случи в близко време. Едно от големите предизвикателства, когато изготвяме тези пътни карти, е, че трябва да се включат за страшно много неща. Тук ние говорихме за, за промяната на енергийната система. Ние говорихме каква трябва да бъде стратегията за 2020-2030 година, какъв да бъде потенциала в основните отрасли, като например транспорта, като строителството, селското стопанство. Това разбира се не значи, че въпроса няма да се отрази в по-детайлните политики развитие. Тук се говори също така, например, за зелените данъци. Много е важно да се гледа тези проблеми от гледна точка не само на равенството между половете, но и на възрастните хора, на живеещите сами. Трябва също така да преминем към нова данъчна система. Естествено, тук също има въздействие. Аз искам да а, кажа нещо за данните за а, разликата между половете, т.е. да се вземе предвид а, данните тогава, когато се вземат решения. Не знам дали това ще е достатъчно, но това е изключително важно. Когато вземем решения, които водят до промени, трябва да знаем какви ще са последиците и трябва да вземем решения, които се основават на знания. Благодаря. Искате също и вие да кажете нещо. Добре. И така ще продължим с кратки коментари от името на нашите докладчици. Сега първо ще дам думата на госпожа Естрела. Имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо искам да благодаря на изказалите се днес след обед за примерите, които дадоха, за научните резултати и за представените факти. Аз съм изготвила редица предложения за климатичните промени в е, Европейския парламент. Посещавала съм редица конференции, посветени на проблемите на климатичните промени. И работата ми в е, тази комисия е свързана също така с са проблемите на дискриминацията срещу жените. Ние се опитваме да обедним до две неща климатичните промени и а, техните въздействия върху жените. И двата проблема са много важни за мен в работата ми като евродепутат. Ясно е, че жените са по засегнати отрицателно от тези промени, тъй като те са обект на дискриминация. Ако погледнете сегашната криза, жените не са отговорни за економическата криза, която в момента ни е ударила, обаче жените са жертва на кризата, от която страдаме. Същото се отнася и при природните бедствия, бедността и други фактори. Жените в общи линии са по-малко грамотни, по-малко образовани и имат по-малко достъп до информация и знания. Въпреки това обаче имаме економическа мощ, но а, и по-малко социален престиж. Печелим по-малко, по-малко ни ценят, в обществото. Ние сме жертви на предразсъдъци, както социални, така и религиозни. Въпреки това обаче, жените са по-заети и се занимават с, с а, своето семейство и децата си жените последни се хранят, ако храната е недостатъчна, именно по тази причина. И имайки предвид, че жените са най-засегнати от бедността, за бъдеще, когато избухне следващата голяма война, която може да бъде за вода и за храна, както се казва често. Жените ще бъдат основните жертви и това трябва да го осъзнаваме. Жените са а, а, а, преобладаващи сред беженците и сред е, климатичните беженци. Следователно, жените трябва да бъдат ангажирани във вземането на решение. Жените трябва да бъдат чути, когато се вземат решения за нашите реакции към климатичните промени. Те трябва да се ангажират в науката, в научните изследвания. За щастие има жени учени, но а, трябва да са повече. Те би трябвало да бъдат ангажирани и с управлението на недостатъчните ресурси. За да направят това, те ще трябва да приложат повече знания и с всички да се грижат повече за природата и за околната среда. Жените могат по този начин да допринесат за предотвратяването на природни бедствия и естествено и на повече климатични промени. Във връзка с демографията, зачитането на правата на хората, и правата на жените. Жените естествено трябва да ам, имат човешки права. Благодаря, казва председателя. Ще ви дам думата. Сега а, госпожа Яна Кодакис. Благодаря, господин председател. Жените са в състояние да реагират, може би не винаги има добро образование. Аз защищавам жените и ние може да направим да, да, да ние не сме дребни същества, които са стъпкани през, от жените. Това е женски проблем а, проблем на млади, на стари. Нека да погледнем а, на нещата от женска гледна точка. Аз не обичам да слагам етикети на жените. Някой казва, че жените ам, контролират домовете, домакинствата и следователно те контролират емисиите. Да, те биха могли да изберат зелени екологични продукти. Можете да кажете, че жените ще са основните фактори на образованието в следващите години, т.е. те да имат зелен подход, който да предадат на децата си. Това е така. Някой каза, че жените са по-чувствителни, когато избират, например, кола. Мисля, че жените са отишли много напред, особено в Европа. Жените избират екологичния вариант тогава, когато могат, когато могат да си го позволят, защото екологичната кола е по-скъпа от нормалната кола. И мога да кажа, че в редица ситуации може да се каже, че жените са отговорни, защото в общи линии те са онези, които ръководят е, домакинството. Дори когато работят, го правят е, допълнително. Жените са и по-чувствителни в смисъл такъв, че те могат да а, вземат предвид и други групи, а не само да се грижат за жените. И аз мисля, че това е въпрос на равенство между половете. А, също така може да се каже, че жените са засегнати а, в контекста на казаното от първия оратор, например за жените в Африка, които са по-бедни и които се нуждаят от повече подкрепа те се занимават с селско стопанство. Така че жените са включени в тази сфера. Климатичните промени засягат ли само жените или предимно жените. Аз бих казала, че това е глобално явление. Не знам дали е въпрос на един пол или друг. Въпросът за равенството между половете се отнася за други. Аз най-много харесах това, което каза една ораторка, че става дума за социална отговорност. Ние трябва да разгледаме нещата от гледната точка на жените, но със съзнанието, че въпросът е по-широк. Председателя, благодаря. Да, искате ли? Thank you very much. And... За коментар? Reactions, uh, it, it... Благодаря, благодаря ви за реакциите. Те показват а, uh, вашата ангажираност, съответно за различни гледни точки. Аз ще отговоря на предизвикателството, което а, ни представи последния оратор и ще кажа да, да, тук се намесват съображения, свързани с неравенството на половете. И ще кажа, че екологичните промени водят и до засилване на социални неравенства. има неравенство на половете в света. Значи, ако ние не се справим с предизвикателствата на климатичните изменения и съответно тези неравенства, поемаме риска неравенствата да се засилят. Следователно, необходимо е да видим тези различия, което не означава, че няма други различия. А, ние двете тук а, казахме, че Проблемът навлиза и в други области и засяга бедността, възрастовата структура на населението. Какво означава за подрастващите девойки да израстват в условия на екологични опасности? Какво означава това и за момчетата? Социалният пол засяга както жените, така и мъжете. Следователно, решенията не бива да са адресирани единствено към жените, а също и към мъжете. Това е първоначалната ми реакция и ще кажа да, жените не са само жертви, но те са и активни участници в тези процеси и области. Госпожа Борза. Благодаря. И аз исках да благодаря за вашите коментари и изразените гледни точки. Искам да отговоря на казаното за това, че жените са предимно пострадали. Когато говорим за измененията на климата, често пъти казваме, че да, жените често пъти страдат от тези изменения, защото те са в уязвимо положение. Но струва ми се, опитахме се да покажем и това, че жените имат потенциал да се справят с тези слабости, така да се каже, свързани с техния пол. Говорихме и за степента, в която жените участват в процеса на вземане на решение по изменението на климата. Това като че ли е по-актуално. Да видим какъв е техният достъп до тези решения – и после да се насочим и към други области. Ще дам и още един отговор във връзка с примера за избор на кола и за това, че жените се занимават повече с е, ежедневните грижи по семейството и бита. Тук аргументът би могъл да е следния. Може би пред, поради тази си ангажираност и социалния си статут – жените не могат да си позволят да си купят екологична кола. Информацията, която се предоставя и начина по който можем да се справим с климатичните изменения са нещата, които трябва да отразим. Именно да предоставим повече информация на жените, да ги овластим, за да могат те да направят един информиран избор. Благодаря. Госпожа Хадегард трябва да тръгва и сега заповядайте за последни коментари. Благодаря ви. Мисля, че в тази дискусия трябва да правим разлика между изменението на климата и жените в Европа от една страна и изменението на климата и жените в развиващите се страни от друга страна. И вие казахте, че екологичните промени засилват социалните неравенства. Да, има култури и страни като Сомалия, Бангладеш, Виетнам или независимо къде, където няма никакво съмнение, че изменението на климата ще се отрази по различен начин на отделните полове, поради тяхното различно положение в обществото, това, че едни ходят на работа, други си остават у дома, поради това, че жените трябва да изминават все по-дълги разстояния, за да набавят вода за домакинството и нови неравенства в образованието. Значи, разумно е да кажем, че стратегиите по климата, както за смягчаване на въздействието от тези изменения и адаптирането, трябва да отразяват женската гледна точка – трябва да преценим как обсъждаме проблема и в европейски контекст. Продължават различите в нивото на заплащането. Има проблеми и на пазара на труда, свързани с половете. Малко са жените в естествените науки, малко са жените на ръководни постове. Трябва и тази битка да водим. И нека не звучи изкуствено, когато говорим, че ние се справяме с тези неща чрез изменението на климата. И знаем, че предстои да се договори новата селскостопанска политика за Европа, а там нищо не казваме за равенството между половете. Това не означава, че не отдаваме необходимото значение на тази проблематика – тук се говори за транспорт и за колите, кой каква кола може да си позволи. Мисля, че това е област, където Европа може да помогне на жените, защото ако трябва да изпълним ангажиментите по транспортната политика, това означава да работим за по-добър градски транспорт, за да могат повече жени да използват градския транспорт и да се пазват по-малко коли от мъжете. Разбира се, ще работим за преодоляване на социалните неравенства. Това лято имаше наводнение в Южна Швеция, в Полша и в Копенхаген и тогава при тези дебати липсваше принципа за равенство между половете но това не означава, че го забравяме. Накрая, миналата седмица по линия на Евробарометър показаха, че когато опитате жените и мъжете за това как възприемат климата, колко важен е климата, видяхме големи разлики в нагласите. Но в крайна сметка се видя, че изменението на климата е по-голямо предизвикателство за жените в развиващите се страни, отколкото в Европейския съюз. Моля да ме извините, трябва да тръгвам. Благодаря ви за тази възможност да участвам тук. Знаем, че тази тема е особено важна и в контекста на международните преговори. Нейното значение се засилва все повече – и то е свързано и с потреблението. Предстои срещата на Рио Плюс, където ще се говори и по тези теми. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, че дойдохте. Благодаря за вашето изказване. Радвам се и се надявам, че ще можем да продължим да се сътрудничим така и за напред. Благодаря. Довиждане. No, no, den, exakt. Så jag frågar om det är någon. Eh, vi har lite mer tid kvar när det gäller den här momentet. Så jag vill... Имаме време. Така че ако има въпроси от ваша страна към нашите експерти, имате ли въпроси?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 Окей, до eh, går vi vidare. И така, продължаваме с нашето изслушване. Имаме още експерти. Благодаря ви за това, че почетохте нашето заседание. Сега ще дам думата по за 15 минути на нашите оратори. Първо, на Ешала Шалатек от е, фундацията Хайнрих Бъл в Съединените щати. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря за поканата и да се извиня, че нямам PowerPoint. Причината, поради която реших да нямам PowerPoint, е защото искам да работя за. Искам да говоря за финансирането във връзка с климатичните промени. Значи трябва да интегрираме климатичното финансиране и проловете е, за устойчиво развитие. Жените са не само непропорционално засегнати от климатичните промени, е, а, те са те трябва да се борят с, с а, бедността, с достъпа до ресурси. Затова е много важно да се съсредоточи вниманието върху финансовите ресурси, които се определят както в Европейския съюз, така и от Европейския съюз и държави членки към а, местата, където има промени в климата, като предпоставка за постигане на равенство между мъжете и жените. Както както казахме, Европейската е, рамковата конвенция за климатичните промени на ООН е, започва да включва някои аспекти на равенството между половете. Съжалявам, че комисар Хедегард не е тук, но наистина мисля, че е много важно да се говори за равенството между половете като един проблем, който привидно не е свързан, например, с картите, с климатичните промени, климатичната политика. Рамковата конвенция на ООН е започна след първото споразумение в Канкун да се отрази и равенството между половете и участието на жените. В Канкун бяха очертани важни краткосрочни и дългосрочни цели – за всички държави членки, за ново финансиране на развиващите се страни, което да им помогне да се борят срещу климатичните промени и да опазят горите си. Чухме за необходимостта от мерки за климатичните промени, които, са, които, вземат, които отчитат проблемите на равенството между половете. Това е необходимо, тъй като от една страна това е въпрос на ефективност и ефикасност. Ако жените биват игнорирани, ние тук не говорим за 50 1,52% от населението в света. И а, тук опита на финансирането за развитие е, е много важен за подобряване на е, резултатите от развитието. Това е въпрос и на съществуващи задължения финансирането на климатичните, на борбата срещу климатичните промени трябва да отчете, че без да се вземат предвид действията за ограничаване на климатичните промени, за това е необходимо човешки действия, а това може да доведе до дискриминация срещу жените. Ако разгледаме механизмите, те обикновено не се а, занимават се жените като група. Говори се съвсем а, общо за уязвими групи. Това не е, необход... не е достатъчно. Трябва по-експлицитно да се говори за мъже и за жени. А, финансирането на борбата срещу климатичните промени а, трябва да се извършва чрез инструментите а, заложени от Европейския съюз и държавите членки за да се реши предизвикателството че равенството между половете е важно при, е, при финансирането. Това е важно в рамките на е, рамковата програма на ООН в контекст Г7, Г8 и Г20. Това е важно за Световната банка, Банката за регионално развитие, както и Европейската банка е инвестиционна банка, както и двустранните институции за финансиране. Необходим е подход за разработване на политики на развитие, която да отчете а, проблема за равенството между половете. Ако разгледаме на кратко какви са потребностите, ще установим, че има голямо значение, голяма разлика между финансирането на потребностите на развиващите се страни и възможностите на развитите страни. Това се дължи на факта, че механизмите разчитат на доброволно плащане, а не задължителни бюджетни пера. Има много обещания, но те а, не преминават а, понякога в плащане. Не по-малко важни са и количествените аспекти, както и качеството на финансирането. Има редица въпроси, които са свързани с предизвикателствата и потребностите. Би трябвало да бъде и а, предвидимо, за да може да излезем от рамката на финансиране за всеки конкретен подход. Трябва да се използва а, не само принципа замърсителя плаща, но и по-инновативни мерки, а, в които Европейския съюз е постигнал напредък. И също така би трябвало това да бъде в допълнение към финансирането на развитието. Това е изключително важно и е важно за равенството между половете, когато се дава, когато се отпускат заеми, това повишава задлъжнялостта на някои държави и води до съкръщаване на някои социални проблеми, което се отразява на жените. Също така тъй като финансирането на климатичните промени, на действията за борба срещу климатичните промени се извършва от социални фондове, това трябва да бъде прозрачно, отчетно с публично участие в вземането на решения. това е пред предпоставка за по-голямо равенство между половете, за да може жените в държавите реципиенти да участват. И какви са основните действия и принципи? Вероятно няма да спомена всички. Ще кажа няколко Равенството между половете трябва да бъде ръководен принцип във всички е, законодателни актове. Това би трябвало да стане е, основополагащ фактор в зеления глобален фонд, в борбата срещу маларията и съществуващите инструменти са много бедни и те всъщност и бавни и фактически те реагират на вече минали събития и това трябва да бъде много важно. Необходими са са критерии, които да отговорят на всички тематични изисквания, балансиране на необективността, което се а, съсредоточава в а, определени страни които също така помагат за решаването на проблемите на намаляване на действията. В момента всички тези подходи са свързани с микрофинансиране, но ние трябва да отидем по-нататък. Е, трябва да се включат и ясни джендър критерии, също така е, за развитието на инструментите на финансиране би трябвало да има джендър бюджет. Ние трябва да знаем как се е, отпускат средствата. Ясни индикатори, които да покажат как различните проекти могат да помогнат на джендър проектите. Изключително важно е, е да се събира систематично е, данни по, за различните полове и да има различни мерки за, различните, за двата пола. <clears throat> И във връзка с, с деагрегираните данни, се поставя въпроса малко като кокошката и яйцето, кое е било първо, отначало нямаме някои данни а, за а, въвеждане. А, но а, сега нека да започнем да събираме данните. Ние вече чухме за изследванията на Евробарометър, Европейския съюз, Европейския парламент а, са сред факторите, които които а, настояват за а, балансиране. Необходима е експертна оценка при а, разпределянето на бюджета за финансиране, защото в противен случай няма да се а, разпределят правилно средствата. Необходимо е жените да участват като заинтересовани лица и като бенефициери и трябва да има финансиране, което да отговаря на националните планове, на стратегиите за смягчаване на климатичните промени. Това би трябвало да бъде направено прозрачно и да включва хората на място, които а, би трябвало да се възползват от финансирането. Позволете ми да спомена още едно-две неща. Мисля, че е необходимо аудитиране на финансирането. Това се отнася за финансирането на развитието и на борбата срещу климата, климатичните промени много малък процент от Европейския съюз, от, от финансирането на Европейския съюз а, отчита проблемите на равенството между половете. И сега няколко думи за Европейския съюз и Европейския парламент като най-големия колективен доставчик на финансиране и целенасочено финансиране. Европейския съюз и 27-те държави членки имат специална отговорност да наложат условията на финансирането. КОП 17 в Дърб Дърбан ще бъдат отлична възможност за членовете в Европейския съюз, защото би било много интересно да се види, че е, Европейския съюз като наблюдател наложи този проблем. На последно място, наистина на последно, Европейския парламент като представител на, европейски, на европейците има специална отговорност да държи Европейската комисия е отговорна за начина по който се харчат парите на платеца а, би трябвало да се използват средствата в Европейския съюз, за да се а, създадат екологични решения. Това трябва да ангажира и Европейската инвестиционна банка, както и със средства разработвани а, за инициативите, Алианса и фонда за възобновяема енергия. Последните две все още не отчитат проблемите на равенството между половете. Uh, uh, Благодаря за това интересно изложение. Без финансиране няма да има мерки. Това ли е заключението? Но перспективите за равенство трябва да бъдат взети предвид във всички финансови решения. Благодаря още веднъж. И сега даваме думата на Готелин Алберт. Моля да се представите и да направите вашето изложение. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви за това заседание. С нетърпение го очаквахме, защото работим по тези въпроси вече от е, години. В началото стартирахме с развиващите се страни, но ето, че настъпи момента, когато можем да разискваме тази проблематика и в контекста на Европейския съюз и неговите политики. И надявам се, дискусията ще продължава и за напред. Първо искам и се да поясня нещо. Предполагам, че повечето от вас е, са запознати с преговорите по линия на рамковата конвенция по изменение на климата. Там договарящите страни са правителствата на отделните страни, но ангажирани за участие са и неправителствени организации. Има НПО-та, които са с статут на наблюдатели. И напоследък няколко женски такива НПО получиха статут на наблюдатели и тяхната численост е около 150. Ние участваме в 5 или 6 такива групи и отблизо следим развитието на процеса по преговорите. В началото ми се иска да направя общ преглед за това как се осъзнава измерението за равенство на половете при тези преговори. Говорим за адаптиране към въздействието от климатичните изменения и на второ съкрещаване на вредните газове. Говорим за уязвимост и именно тук се намесва това съображение за половете. В погодбата от Канкун има някои формулировки за равенството на половете, но иначе те липсват при националните планове за действие. Що се отнася до мерките по смягчаване на ефекта, там а, проблема за равенството на половете не се признава напълно, е, с изключение на областта на а, горското стопанство и обезлесяването, което в бъдеще вероятно ще се превърне в а, система за възнаграждаване на онези развъщи се страни, които ще запазят горските си пояси. И така вече казах, че в документа от Канкун има формулировки, които отразяват принципа за равенство на половете, но не и в протокол от Киото, който е основният обвързващ документ. Там се говори за мерки по смек... смекчаване. Първият период на ангажименти приключва през 2012 преговорите а, продължават и все още не знаем какви ще бъдат а, бъдещите а, задължителни изисквания. По-нататък други ключови теми. Финансите. Вече чухме много за това. Говорим и за трансфер на технологии. Предпочитаме да говорим за обмен на технологии. И тук принципа за равенство на половете не се отразява в достатъчна степен въпреки че при технологиите е, този принцип трябва да се отчита, особено когато избираме конкретна технология. Вече казах, че в документите от Канкун се отразява в известна степен тази. На следващо място изграждане на капацитет. Това предстои да бъде договорено и пак в документа от Канкун имаме няколко формулировки, които са знак за напредък като предизвикателства остава областта на мерките по смягчаване. От моя лична гледна точка, равенството на половете е предизвикателство както за развитите, така и за развиващите се страни. Нисък обем на въглеродни емисии означава, че това е общество, което произвежда в малки обеми, което се нуждае от подпомагане, но това има отношение и към нас, към индустриализираните страни. Следва да бъдем реалисти. Предвид на нашия опит, ние сме длъжни да съкратим своите вредни емисии с 80% за последните 30-40 години. Това е въпрос не само на технология, но и на посока, която ще приемем. Нещо свързано с това и вече казано от Илана, а именно различията между половете се отразяват по-добре, когато говорим за така наречения въглероден отпечатък на мъжете и жени включително и в Европа, това се забелязва дори тогава, когато мъжете и жените имат еднакъв доход. Не бива да го забравяме, трябва да работим и по този проблем. Потребностите са различни, ако щете и предпочитанията са различни. Има различия в това, което жените очакват като политика и това, което мъжете очакват. На следващо място ще говоря за технологии, инфраструктура и начин на живот. При преговорите по измененията на климата се поставя голям акцент върху економиката и технологиите, но никой не говори за структури и инфраструктура. Например, бита, начина на живот, градския транспорт, а иначе знаем от проучванията по целия свят и по-специално от Европа, че ако потърсим преференции за политика, при която а, мъжете предпочитат да инвестират в а, а, големи покупки, а жените в начин на живот. Ако оставим формирането на политиката в ръцете на жените, вероятно резултата ще е по-добър. Какви да бъдат следващите стъпки в международното договаряне на политиката по климата, за да отразим проблема за равенство на половете? До тук постигаме голям напредък в интегриране на конкретни формулировки по този проблем. Но необходим е напредък и по същество. По-настоящем, международната политика в тази област, струва ми се, разполагаме с, с повече грешни решения, отколкото правилни такива. защото се казва, че трябва да се предвидят конкретни стимули за съответни технологии, за намаляване на въглеродните емисии. Аз твърдя, че много от тези неща опират до експерименти, които не знаем до какво ще ни доведат, включително и ГМО. Затова твърдя, че има много неправилни решения, които не се възприемат от мнозинството от жените. Но сега има такава опасност, такива погрешни решения да постигнат успех на международната сцена. От практическа гледна точка, ние предлагаме в този международен процес да се сформира една консултативна група по равенството на половете, защото, както се признава, липсват ни такива експертни познания. Затова излизаме с това предложение. Освен това, да се засили статута и работата на наблюдателите в тази област, като те започнат да работят с съответните правителства. Сега стигам до Европейския съюз и това, което той прави. Тук набелязвам три области, в които Европейския съюз може да се активизира. Първото е процеса по договаряне на по-нататъчните действия по рамковата конвенция на ОНЕ. Тук можем да приемем по-амбициозни цели, защото по-настоящем Европейският съюз е изправен пред тази опасност да загуби своята водеща роля в този процес, която сме имали в е, продължение на е, дълго време. Европа трябва да е по-активна и по отношение на политики за климата, които отразяват равенството на половете. Някои казват, имаме държави членки като Финландия, където имат специална програма за подпомагане на жени делегати, които работят с е, по-слабо развитите страни. Това е един добър пример за начин, по който Европа може да говори в един глас. По-нататък да помислим за помощта, която Европа оказва за развитие. Това вече бе казано. И тук да заложим принципа за равенство на половете и да видим какво се постига на практика. Какви са политиките, които се реализират за равенство на половете. Мисля, че можем да свършим много работа и от дома, така да се каже, като по-добре осъзнаем именно това измерение на политиките по изменението на климата, но можем да интегрираме тези съображения и в по-широк план – що се отнася до дейностите по смягчаване на ефекта от климатичните изменения. На късен етап възникнаха тези съображения за социалните измерения на политиката по климата. Просто исках да ви напомня за различните измерения на равенството на половете. Подготвила съм няколко снимки. Надявам се, добре се виждат с които показвам как социалният пол е свързан с политиката по климата. На първо място вземането на решение. Когато говорим за политика по климата, имаме предвид транспортната политика и енергетиката. Там горе виждаме как изглеждат като състав управителните съвети. Твърде много мъже. Другото вече бе казано разликите в заплащането, което прави жените много по язвими на към конкретни политики. Но нека да не забравяме за економиката, в която се оказват услуги по обгрижване. В Европа има страшно много жени, които участват в оказване на такива слабо платени услуги и грижи. Тук показвам фото си от германската енергийна агенция, която провежда кампания за стимулиране на по-ефективно ползване на електроенергията. И виждате на преден план жени, жените, които се занимават с чиниите и електроуредите от дома, а мъжете се занимават с компютрите. Този стереотип се налага и се възприема така като разпределение на роли. Това, което бих искала да препоръчам е следното. Активно участие на жените, това е ясно за всички ни, но тук трябва да отидем и по-далеч от паритет на половете. Ние търсим едно смислено значимо участие. Защо равенството на половете трябва да е цел на европейската политика? В Швеция от миналата година са определили равенството на половете като цел в тяхната транспортна политика, защото са разбрали, че ако това не е така, то в крайна сметка тази политика няма да е резултатна и може да се стигне до задълбочаване на дискриминацията на жените. По-нататък, Необходимо е да укрепим институциите. Тук ни трябва засилено сътрудничество между онези, които отговарят за равенството на половете и онези, които работят по изменението на климата. Днес, струва ми се, правим и първата крачка в тази посока, защото започваме да общуваме помежду си. Иначе тези две групи от хора сякаш говорят на различни езици. като първа стъпка трябва да започнат да говорят на един и същи език. Съответно, трябват ни и подходящите институции и механизми за едно такова сътрудничество. Тук се мисля за Комисията по енергетиката, по транспорта и тази комисия. Още нещо, което има значение от гледна точка на справедливостта, а също и като социално измерение. Това, което ни трябва като политика по климата е не само да съкратим вредните емисии от въглероден двуокис. Нека да гледаме на нещата в по-широк план и дългосрочно. Трябва ни един специален подход, който отчита разнообразието на аспектите тук. Подход, който е устойчив на финансовата криза. Трябва ни и едно активно общество, което приощава съответните участници. Иначе ще изпаднем в нещо като амнезия или състояние, в което забравяме за този проблем на неравенството между половете. На практика, дали трябва вече да приключвам, пита оратора. Трябват ни данни с съответната разбивка до ниво на различията между половете. Трябва да търсим и първо причината за съответните социални явления и различия. Необходимо е да работим и по социалния ефект от мерките, включително и въглеродния пазар. Например, от гледна точка на жените се оказва, че този механизъм за въглеродния пазар, който ни позволява да печелим кредити поради проектите в развиващите се страни е такъв, че има опасност от недостатъчно постигане на заложените цели, като, например, чисто развитие да видим какъв е социалният ефект от политиката в Европа на следващо място. Тук разполагаме с много разработки и знам, че Института по джендър прави много, за което се радвам. Надявам се, че Европейския парламент ще си послужи с тези изследвания. По-нататък да говорим не само за ролята на жената, но и на мъжа при адаптирането. Що се отнася до женската роля, вярно е, че във всички европейски страни жените се чувстват по-отговорни към околната среда и те са сякаш по-готови да предприемат нещо, което ни улеснява. Можем да насърчим това поведение, но ние трябва да работим и по отношение на поведението на мъжете. Знаем, че те предпочитат по-големите коли, например. Значи трябва да търсим подходящия инструмент към съответния пол, подходящата политика. Благодаря. Е, е, Благодаря направихте много конкретни предложения. Много от тях ще заинстваме в Европейския парламент и слушахме ви с голям интерес. Говорихте за измерението пол в тази политика, както и в много други ние смятаме, че това е наистина необходимо във всички области, не само за някои специфични политики. И така. Докладчиците в сянка искат думата. Но преди това думата има госпожа Кин Нилсен за коментар. Да, благодаря. Исках да дам няколко примера, за да убедя хората, които понякога не виждат връзката, особено госпожа Яна Дукис, за да покажа, че наистина има, има нужда да разглеждаме този въпрос от гледна точка пола. Конкретен, конкретен пример през 89-та по време на урагана Мич, само в един град в Хондурас е имало нула жертви, Масика, благодарение на една система за ранно предупреждение, изградена и управлявана от жените в селото. В Танзания, в областта Киломберо, една НПО е създала една програма в едно село, именно да се търси кладенец след като две години е настъпила суша. Тази програма е, разбира се, е била организирана заедно с местните хора. Жените обикновено се занимават с намирането на вода и след, те са били хората, които са търсили водата. И жените са посочили къде да се изгради кладенеца. От тогава нататъка този кладенец никога не е пресъхнал. След това има примери за това, което вече беше посочено с Мата и нейната организация, която се е борила срещу обезлесяването. В Европа също има такива примери. Доколкото знам в Хелзинки, ако не се лъжа, където а, се е взело преди становището на жените и е било решено жен... автобусите да спират и между спирките вечер Жените са го поискали, защото са казали, че това е начин да се подобри транспорта и да се осигури повече сигурност за жените. Тоест, жените могат да вечер, когато се прибират късно вечерта, да помолят шофьорът да спре някъде между спирките, където е най-близо за тях да слязат. И е също така, след консултации с жените е било решено транспорта, градския транспорт да бъде безплатен за а, всяко лице, което се придвижва с а, детска количка. Така че а, понякога има много конкретни решения, които са предложени от жените и а, които, за които мъжете, които взимат решение, никога не биха а, се сетили. Това е което исках да кажа като конкретни примери във ваш принос. Благодаря. И така, сега давам думата на Сирпа пиетекане, докладчик Сянка от групата на НП. Пет минути, моля ви. Благодаря. Извинения, че не можах да присъствам на цялата тази интересна конференция, но асистентката ми беше тук. Така че малко или много имам резюмето. Ще се спра по... Няма да се спирам в детайли на климатичните изменения, но само искам да подчертая, че имаме нужда от един системичен подход. Вместо един подход, свързан с едно становище. Дори и 80% от всички хора тук да са съгласни с такъв подход. ние трябва например, що се отнася до климата, да направим много повече, свързано с CO2. Що се отнася до системния подход? Смятам, че а, основно трябва да се средоточим върху жените. Първо, влиянието, последствията и след това действията първата точка, а именно трябва да се дадем сметка, че жените ще са групата, която ще пострада най-много от климатичните изменения. И, разбира се, става въпрос за бедни хора, за местното население и така нататък. Но фактът е, че жените не са достатъчно представени а, в а, нашите статистики за уязвимите групи и за бедността по света или за това доколко това е население, което зависи от други а, групи. Така че фактът е, когато климатичните изменения засегнат много лошо най-уязвимите групи, кои ще са тези групи? Уязвимите ще бъдат най... жените ще бъдат най-уязвимите. И трябва да признаем, че това е въпрос свързан и с пола. Тоест не е неутрално от този аспект. Но освен това, аз предпочитам този подход, който вече споменах тук – а именно а, качество и равенство. Жените са, са почти половината част от населението. Даже 53%, ето, коригираха ме от залата, благодаря. А, а жените не са достатъчно представени в преговорите за климата, както и в много други международни преговори. И недостатъчното им представяне ги прави всъщност зависими от групите, економическите групи, които си имат свои интереси. И де-факто те трябва да се подчиняват ние, които казват, ами не дайте да правите това или това, защото ще накърните моите економически интереси. Така че ние, може би, трябва да изградим някакви инструменти, да дадем власт, да властим жените, и другите уязвими групи, които които не са достатъчно представени, а те ще бъдат най-тежко засегнатите от климатичните изменения. Виждате, говорим тук за 53% в тази група. И другият фактор е свързан с едно секторно взимане на решение – когато говорим за взимане на решения, а, добре, министрите, примерно социалните министри, в повечето случаи са жени. Добре, но когато стигнем до държавни глави или премиери, повечето са мъже. Тоест на тия постове много рядко виждаме жена. На най-важните позиции. Затова трябва да имаме инструменти, които да позволят на жените да стигат до тези позиции. За да осигурим равенство. Жените имат правото да бъдат представени на маста на преговорите. И друга част от нашето действие всъщност е свързано с познанието. Това е качествената част. Колебая се да говоря за разликите. Е, тук в категоризацията мъже и жени. Вярно е, че двата пола имат различни типове познания и различни типове интереси. И това е свързано с системния подход, за който ви говорих. И той е свързан и с това как ние използваме и разпределяме ресурсите. Това познание, този тип познание може да бъде вкарано в действие и могат да се променят факторите. Както екологичния, така и половият. Например, относно структурирането на градовете, където се използва повече коли вместо градски транспорт. Ако имаме добри услуги, ако къщите не са разпръснати, ако има достатъчно добър достъп, осигурени примерно пешеходни или а, колоздачни алеи, мисля, че нещата могат да се подобрят. Това е част от ефикасност, ефективно използване на, не на ресурсите. И може би изглежда смешно, че тези неща е, се взимат много налеко. Например, за децата се прави по-добър, по-добър достъп, по-добър транспорт, но и се забравя като че ли екологичната перспектива. Така че, като изтъкнем подобни фактори и наблегнем на присъствието на жените на масата на преговори, мисля, ще постигнем много. Ние трябва да го предвидим в нашия социален и физически градски планинг. Определено бих желала да видя още много конкретни примери, защото когато се опитваме да фиксираме, да поправим проблемите, трябва да го направим по конкретен, конкретен начин, но трябва да, да се придържаме към простите решения – и да се опитаме да вземем е, социално одобрени, социално изпитани решения. И накрая, според мен, ние не можем да решим всички проблеми, свързани с климата, без едно силно социално измерение. Ако се опитваме да увеличаваме неравенствата, ще стигнем до борба, кой получава остатъка. Докато бихме могли е общество, което всички да имат поравно, да имат за себе си и всички ще живеят добре. И накрая, господин председател, вярно е, жените са повече от половината население. Жените са и потребители. Жените са гласоподаватели. Жените са участници в големите политически сили. Така че ще бъде честно, ако ние въведем подобни кампании и подкрепим НПО-та, организирани от жени, за да се повиши информацията сред жените и да им се помага да действат, да станат активни на местно, регионално, национално и европейско и глобално ниво. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Томсън, която е докладчик в Сянка на групата на социалистите и демократите. Благодаря, благодаря за много интересното изслушване. За съжаление, аз не можах да участвам, защото аз съм докладчик в Сянка по енергийната ефективност. И аз участвах и това, което е интересно, когато говорим за енергетика, това, което е интересно е, че в Европа има много и мъже, и жени, много малко от жените участват в дебата на зелените, на екологичните неправителствени организации. Мисля, че трябва да се говори по този въпрос. Чух това, което беше казано за жените жертви. Жените са фактор, са участнички и същевременно са жертви. Не трябва да се отрича е, съществуването на жени жертви. Това е вярно в е, много случаи. В е, нашата страна жените се оплакват от ролята си на жертви. Да, наистина. Но в някои общества, в развитите държави, жените наистина са жертви. Там има бедност, има финансова уязвимост, жените са по-тежко засегнати и от климатичните промени в сравнение с мъжете. В 2012 година извинете, 2010 2010 година по време на заседанието в Копенхаген. Аз можех да аз участвах в една голяма демонстрация на жените и климатичните промени. И беше много интересно това, което жените говориха. Жени, представителки на Бангладеш, на Латинска Америка. И имайки предвид, че жените все още зависят от селското стопанство, много често те са засегнати повече от мъжете. А, мъжете се насочват към градовете, те работят там, докато жените а, са засегнати повече от климатичните промени, защото те обработват земята и те трябва да действат и да реагират във връзка с климатичните промени. И децата, които играят или които плуват например, всъщност са момчета, а момиченцата не знаят да плуват и именно за това много от момичетата, 70% от жертвите на цунамито в Тайланд бяха жени, защото не могат да плуват. И в общия контекст е, че има твърде малко жени, които решават в моята държава или в Дания, например, организират някакви прояви, в които участват, да кажем, 150 мъже и 30 жени, например. във връзка с една, една конференция за вятърната енергия имаше 400 мъже и 3 жени. И, а, жените също така не присъстват а, в, в, в вземането на решение. Е, това е интересно. Бях поканена в Китай от една женска организация и те организираха една проява Жените и устойчивото развитие. Там жените са подготвили една а, а, делегация, която се нарича Рио Плюс И тук се говори, че ние никога не обсъждаме а, тези неща в официалната делегация. Аз мисля, че това трябва да се направи, за да може да се включат жените и проблемите на устойчивото развитие. Аз мисля, че ще трябва наистина да предприемем действия и би трябвало да включим жените в управлението на националните и международните екосистеми. Би трябвало да ангажираме жените с, с разграждането и разрушението на природата. Така че ефективното прилагане на тази програма ще зависи от активното ангажиране на жените в вземането на политически решения. Ние току-що станахме свидетели, че три жени от развиващия се свят станаха нобелистки. И а, причината, поради която те бяха наградени, беше, че те не могат, че, че не може да постигнем развитие, ако тези жени не постигнат равенство във всички сфери на обществата. Аз твърдо вярвам, че това се отнася за постигането на устойчиво развитие. Това не е възможно, ако жените не бъдат включени във всички процеси.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 и слушах внимателно всички изказвания. Помолиха ме да коментирам изложенията и сега ще се спра накратко върху конкретните пунктове, които се очертаха тук при разискванията и ще ги обвържа, разбира се, с европейската перспектива. Днес чухме, че климатичните изменения не са неутрални към половете, особено в конкретни страни и Комисаря каза, че действително правим такава разлика. Имаме различни подходи, когато говорим за смягчаващи мерки в Европа или в развиващите се страни. По линия на сътрудничество за развитие, ние отдаваме голямо значение на равенството на половете, когато формираме политиката. И а, моят комисар посочи няколко примера за това. Казваме също така, че жените са по-уязвими към неблагоприятния ефект от климатичните изменения. И обикновено при адаптирането се проявява по-силно проблема за неравенството на половете. Там можем да поработим, особено когато говорим за уязвимост и примерите, които показахме тук с разселени лица, в резултат на наводнение във Вьетнам, Бангладеш. Всичко това е свързано с адаптирането и климатичните изменения повече отколкото с намаляването на вредните газове и то опира до уязвимостта на жените. Жените са по-силно засегнати от негативните изменения на климата. Така стигаме до нашата политика по развитието, което, която вече отразява принципа за равенство на половете. По-нататък, днес тук говорихме за това, че този принцип следва да се отрази в всички мерки за справяне с изменението на климата. Ще говоря по-подробно за адаптацията и по-конкретно в Европа. Адаптирането към климатичните изменения е нещо ново в нашата политика. Вече разполагаме с 20 годишно законодателство за мерки на смягчаване на ефекта от климатичните изменения. Сега ще навлезем в третия етап етап от схемата за търговия с емисии. Но що се отнася до адаптацията към климатичните изменения? Започнахме едва през 2007 да работим в тази област с Зелената книга, както знаете. излезе едно съобщение към Европейския парламент, в което се зададе въпроса трябва ли да предприемем нещо и какви са вариантите за политика. Разбира се, протече допитване до заинтересованите страни и с помощта на Европейския парламент, който оказа подкрепа на комисията а, тук. През 2009 излезе Бялата книга за адаптирането към климатичните изменения. Там се очертават основните така наречени стълбове или проблеми, по които трябва да работим. И равенството на половете вече стана един от е, принципите обвързан с тези стълбове. Първи е развитие на познанията, после оформена конкретна политика, третият ролята на пазарните инструменти, по-конкретно застраховането, четвъртият международните преговори. Искам да ви уверя, че тази проблематика вече присъства, когато говорим за адаптирането към климатичните изменения. Освен това, сформирахме и нашата група на заинтересованите страни миналия септември. И при сформирането й поставихме условие, че трябва да има равенство на половете. През 2013 ще излезе актуализирани вариант на Бялата книга – и там отново ще заложим принципа за равенство на половете. С всичко това отговарям на въпросите, свързани с адаптирането. Що се отнася до мерките по смягчаване, комисарят говори вече по това и няма да повтарям казаното. По-нататък има още няколко важни въпроса, които се повдигнаха днес именно за това, че жените трябва да участват в процеса на вземане на решение, по-конкретно решение, свързани с изменението на климата. Вече казах, че това го правим при разработване на стратегията, заедно с групата на заинтересованите страни. Парламентът разполага с трима участника и господин Проди е един от почните участници. Той присъства винаги на заседанията. На 8 ноември е следващото заседание на тази група. На следващо място ще направя няколко коментара относно изложенията, които чухме днес. Едното от тях бе по финансирането и другото по принципа за равенство на половете. По линия на рамковата конвенция от ОНЕ и споразумението от Канкун действително имаме формулировки, които сме записали там, които отразяват принципа за равенство на половете. Трябва да продължим да отстояваме това и в бъдещите решения. Що се отнася до финансовите въпроси? Вие сте прави, когато казвате, че трябва неотклонно да ги проследяваме. Нека да ви припомня какво бе решено по линия на възможностите за бързо финансиране. Ще продължим да стояваме нашите дългосрочни цели 200 милиарда до 2020. На първо място се насочваме към най-слабо развитите страни и към островните държави от 2012 Европейския съюз започва с изпълнение на своите ангажименти за бързо финансиране. Заделени са по 4 милиарда годишно, като един общ залог и ангажимент на индустриалните страни. И по-нататък поемаме ангажименти към най-слабо развитите страни. 200 милиона евро са заделени почти 2,5 милиарда ще се заделят допълнително от Европейската общност за такива страни като помощ. На практика ние сме поели такива ангажименти и ги изпълняваме неотклонно. Последно, но не е по значение. Чухме и призиви за по-амбициозни ангажименти, особено по линия на Рамковата конвенция на ОНЕ. Разбира се, това е значим въпрос. Колкото повече емисии съкратим глобално, толкова по-малко хора ще са засегнати от неблагоприятния ефект на климатичните изменения. Нека да ви кажа, че Европа първа прие такова екологично законодателство, съответно с амбициозните цели за 20% съкрещение на вредните газове. Ние се придържаме към ангажиментите от Киото. Бихме искали да постигнем и 30% дял на съкрещение, но изчакваме да видим как ще реагира САЩ и нововъзникващите економии, економики. Надяваме се всички ще ни помагат тук, включително и Европейския парламент и другите е, партньори, да убедим нашите международни партньори, че трябва да променим е, начина на е, живот на населението в глобален план. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко по финансирането и климата. Искам отново да посоча, че не става въпрос за количество, а за качество на финансирането. И а, трябва да използваме максимално фондовете на Европейския съюз. Те трябва да бъдат използвани също така върху а, случаите, когато дадени бедствия евентуално имат повече влияние върху, зависят повече и от половете. Европейския съюз трябва да е наясно с това какво им, от какво им е нужда като допълнително климатично финансиране. И сега повечето от европейските държави си имат собствена дефиниция по въпроса и в крайна сметка трябва да сме по-едини, да, да се ангажираме и да а, сме сигурни, че адаптирането върви еднакво навсякъде, защото трябва да се е, навакса много в международен план, особено що се отнася до инструментите за финансиране, свързани с климатичните изменения. Относно глобалният алианс за борба с климатичните промени, нека да кажа пак, много от областите, върху които се средочаваме, засягат най-бедните, най-слабо развитите страни. И неща като адаптиране към климатичните промени, намаляване на обезлесяването, намаляване на бедността. Всички тези мерки е, са свързани много тясно с участието на различните полове. И Например, това, което се посочва на вебсайта, там няма нищо казано за половете. Комуникето от 2007 година, там жените се споменават само веднъж като част от групата уязвимо население. И само веднъж се споменава също, че жените са наистина в тая група, както вече казах. Т.е. веднъж се признава и в, в документите от 2008 година, където се говори също за климатичните промени, пак не се посочват разликите в половете в а, а, контекста на климатичните изменения. Това е. А това е всъщност поведението и начин на мислене, който трябва да изградим, ако искаме да имаме подобни инструменти. Благодаря. Благодаря казва представители на комисията. Съвсем накратко за качеството на финансирането. Искам само да кажа, не мога да. Аз мога да говоря само от името на Европейската комисия. Аз не мога. Говор... Не мога да говоря от името на всички европейски държави. Те също си имат а, а, различни правомощия по принципа на субсидиарност. Разбира се, има много елементи, които самите държави членки си решават. Но от името на Европейската комисия имаме 50% за последствията и 50% за адаптиране като финансиране. И е, всички ангажименти на Европейската комисия са нови, допълнително взети. Мисля, че ако имате други въпроси, по-добре да попитате държавите членки и техните представители тук, как стоят нещата в техните а, райони. Относно този алианс, признавам, ще запозная колегите какво се прави по въпроса, но фактът, че този алианс е предимно за слабо развитите държави, това е наистина така той работи най-вече с най-уязвимите населения и жените са също част от тях. Още веднъж казвам, това е идеята да се съсредоточим върху най-уязвимите, най-слабо развитите държави и а, в тази насока бяха споменати и жените. Но отбелязвам си все пак казвам от вас и ще ги докладвам на нашите експерти. Okej. Ehm, jag ser inte att det finns någon mer kommentarer vare sig från det. Явно няма други коментари, казва председателят. В такъв случай се обръщам към залата. Има ли въпроси, коментари към нашите оратори тук? Да, заповядайте и моля, кажете, представете се. Благодаря, аз казвам се Асенек. Аз съм от НПО, която работи върху експертиза за устойчивост, свързана с половете и нова економика. Климатичните промени са свързани с пряко засягане на много модели на економически и социални развитие. Економическото развитие понякога е свързано с замърсяване и така нататък. И много често естуарите на реките са много силно замърсени зони. Жените често са жертви, но жените също и предлагат решения. Например, такова е решението за. такива са някои от решенията, които бяха взети, за да се предпазят селищата в естуарите от наводнение. Госпожа Пети Кайнен също говори за ам, общият модел за економическо развитие, който се подчинява пак на половата разлика и жените нямат достъп, защото всъщност жените ам, нямат как да, няма как да предложат решения. Тоест, само понасят последствията на края на веригата, така да се каже. Нашата НПО е да се развият други структури, не само за климатичните промени, например и за социални проблеми, за финансови проблеми. Това са все симптоми свързани с економическото и индустриално развитие. И не бива да се оставя само мъжете да мислят за това как да се организира бъдещето и как да се организира целият живот за бъдещите поколения. Нека да погледнем и от социално-индивидуалната перспектива. Призовавам и Европейския парламент да погледне в тази перспектива. Благодаря. Jag är inte riktigt säker på eh, vem det är som ska svara. <laughs> Så är det nog... Не знам дали сега може да се отговори на такъв въпрос и кой въобще иска да отговори. Да, аз съм, съм учила економика и съм доста запозната с подобни дискусии. Вярно, има дебат как да се изгради самата концепция за економика и това как да се изградят концепции, свързани с печалба, с а, а, благосъстояние и всякакви такива. Така че разбира много добре същността на въпроса. Но тук въпросът е също е малко по-различен. Но тук ще оставя доклада, е, докладчикът да помисли до каква степен имаме полов аспект в общото изграждане и е, концептуализация на економиката. Благодаря за вашата забележка. Много важна забележка, свързана с една от основните причини за всички проблеми, пред които сме изправени. Мисля, че имаме много-много голяма възможност с Рио плюс 20 за така наречената зелена економика. Каква економика и какво общество наистина искаме? И след това беше казано, че имаме нужда от един по-холистичен подход. Той е необходим, но все още липсва. И е, то е просто, поне за сега, една идея, към която се стремим. Благодаря, госпожа Томсен. Да, две добавки, свързани с зелената економика в Европа. Установих, че няма равенство в половете там. 80% от работата в зелената економика и екологията са за мъже, в крайна сметка. И аз реших, че ние няма да харчим парите на накопаците в Европейския парламент, ако не осигурим, не гарантираме достъп и на жените до тези места. Целта е да премахнем тази полова сегрегация на пазара на труда. Смятам също, че е много важно от страна на Европейския парламент да имаме ясна политика в това отношение – Вчера в моята държава, в Дания, излезе един доклад на профсъюзите, където се казва, че младите момичета, работещи в строителството, не са могли да да, взема, да и получат нужния стаж, защото това е всъщност привилегия за мъжете. Това е а, много, много важно. И ние трябва да погледнем този въпрос от глобална перспектива. Ще заседаваме отново по този въпрос и в Бразилия. Там ми казаха, че е, има проекти съвместно с е, Германия и с други европейски държави и се набляга на концепцията за е, зелени работни места и е, за участието на жените в тази економика. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Пиети Кайнен. Съвсем накратко, реакция относно казаното до докладчика. Има две а, парадигми, или как да кажа, две основни течения на мисълта. Едното е неограничен растеж, т.е. всичко е безкрайно. И друг, а, друго течение – а именно цикличността на економиката, използването на ресурсите и природните ограничения, свързани с това. Мисля, че този подход е, е всъщност тясно свързан с нашата идея за половете и за равенството между половете. И можем да го свържем с ресурсите, изчерпаемостта на ресурсите и да го включим в пътната карта. Това би могло да направи връзката. Ако искаме. No, no Оглеждам се, не виждам вдигнати ръце. В този случай тогава ще дам думата на госпожа Кил Нилсън за заключителни бележки. Първо, благодаря ви за вашия принос, който ще ни позволи да напреднем към изготвянето на един по-добър доклад. Относно казаното току-що, нека само да напомня на тези, които не бяха тук по-рано, че госпожа комисаря говори по този въпрос, а именно за жените и място жените в зелената економика казахме, че това е цел, която трябва да се развива. Те първа. Искам да кажа в заключение, че предизвикателство на века е, разбира се, борбата с климатичните изменения и че това предизвикателство не може да бъде победено ако решим да го правим само с половината от населението и да изключим другите 53% жени. Така че смятам, че това е, е, което е най-важното. Не можем пред едно такова голямо предизвикателство ние да участваме само с половината участници, с половината жители на планетата. Последствията ще бъдат катастрофални. Така че трябва на всяка цена да участват и жените, те не са само жертви. Съгласна съм с това, което казахте. Макар, че много често при природни бедствия жените са първите жертви, но така както го каза и Вангари Матай, и движението Шипко с Саманта Деви и други, има жени, които са си дали сметка за силата си, и са взели нещата в свои ръце и са допринесли с решение. Какво ни научиха тези жени? А именно, че включването на жените се увеличава нашето поле на действие. Ще дам няколко конкретни примера. Например, когато сме се вслушали в жените, веднага се получава а, увеличаване на нашата гледна точка вижда, откриват се нови възможности за борба с климатичните изменения. Вече съм го чувала, когато, например, съм казвала, хайде да погледнем нещата от тази гледна точка. Но чувам тогава хора пък казват, основният приоритет е са климатичните изменения. А пък правата на жените после ще, ще се занимаваме с тях. Да, да, знам, чувала съм подобни речи преди много пъти се е казвало, революциите също са го казвали. Да, да, да. Нека първо да направим революцията, пък после ще се занимаваме с жените. Не. Не можем да правим такъв избор. Ако сега не вземем предвид и жените, т.е. и двата проблема наведнъж, няма да успеем да се справим напълно с предизвикателството. Кога после ще се занимаваме? Именно за това смятам, че всички трябва да разберат, че основното предизвикателство пред човечеството не може да се реши с половината от човечеството. Говорихме за селското стопанство, а именно, че жените в Африка са 80% тези, които произвеждат храната. Има много асоциации на жени в Африка за производство на храна. Те са си дали сметка за това. Това не е случайно, защото те всъщност се занимават с производството на храна. И аз искам да кажа, че взимането на предвид на жените, на нуждите им, на предложенията им, не представлява пречка, спънка пред борбата с климатичните промени, а възможност, възможност да се запазят старинни традиции и познания, възможност да излезем от тази тенденция бизнесът, такъв какъвто винаги е бил, възможност да променим типа поведение при потреблението и да дадем едни местни решения за случаи, които ни изглеждат много далечни и неразбираеми. И това е също така възможност да се борим с е, една от най-старинните, най-известните и тежки форми на дискриминация, именно половата. И за да се възползваме тези възможности, ние трябва да използваме едни простички решения, но да избягваме клишетата. И първото е да имаме представяне на жените на всички нива, във всички инстанции. Това е фундаментално. Трябва да има увеличение на жените на всяко ниво. Не говоря за равенство а, абсолютно равенство на бройките. Но сравнително равенство във всички а, инстанции. И накрая да осигурим средства за едно интелигентно действие. Ясно е, че а, трябва да имаме данни, които а, да не разделят половете, и да имаме програми, които да включват жените при консултациите, при преговорите и в планирането на действия. Като представител на комисията по въпросите на жените, това ни изглежда съвсем логично, но все пак трябва да се борим с да го направим. Дадохме конкретни примери. Бях предвидила няколко, но мисля, че няма нужда да се връщам на тях но е наистина нужно да направим едно, спеш, едно усилие. Спешно е да направим усилие да включим жените в нашите разсъждения за климатичните изменения. И накрая искам още веднъж да наблегна на двата аспекта. А именно взимането на предвид на жените в борбата с климатичните промени, това не е спънка, а шанс да направим нещата по-добре и по-ефективно и по-бързо, защото времето ни е преброено. И без жените мисля, че няма да успеем да постигнем целите, които сме си набелязали. И трябва да действаме на всички нива, местно, регионално, национално, навсякъде. И в заключение, ако ми позволите, ще ви прочета едно изречение на министра на външните отношения на Южна Африка, госпожа Машабане, която ще председателства конференцията КОП-17 в Дърбен. Тя казва, не можем да пляскаме с една ръка или да вървим с един крак. Мисля, че е много ясно. Ето така виждам и аз нещата. И Искам да кажа на а, хората, които са заинтересовани, още от още утре ще има едно ателие тук в Брюксел. Ако искате да се запишете за участие, на изхода на залата и има а, човек, който може да ви запише, направете го още веднага сега. И утре можем да задълбочим всичките тези въпроси на днешните ни участници. Eh, Благодаря много. И така съвсем накратко. Мисля, че тези въпроси е, ни интересуват е, те са интересни за всички, тази екологична визия. Аз лично мисля, че трябва да сменим начина си на живот. Вярно е също така, че а, а, мъжете живеят по-лесно, жените много често трябва да променят живота си. А, и сега ще дам един пример. Днес ми казах, от две седмици си в парламента трябва да промениш нещата, трябва да намалиш с 50% броя на заседанията. Аз бих отговорил, да, може би това е добре, но ще се чувствам ли по-добре? имам усещането, че подобрявам качеството на живота си. Ако се намали броя на заседанията, но има заключения, които са много важни от тази дискусия, която проведохме днес. Вие казахте, че е важно, че в различните страни се ангажират хората на местно равнище е, с общи действия, например в е, сферата на обществения транспорт. Наистина е трудно, е, наистина е необходимо да се промени начина на живот на жените, но те би трябвало да заемат активна роля и да не оставят мъжете всичко да решават. Статистиката анализира въздействието върху околната среда. Може би трябва да се фиксира вниманието върху конкретни дребни цели за равенството между половете. С тези няколко думи искам да ви благодаря на всички. Е, е, четиримата експерти, които изслушахме, ни предоставиха много информация за бъдещата ни работа. Аз им благодаря. Благодаря и на четиримата докладчици в Сянка, естествено и на госпожа Кил Нилсън. Благодаря ви много за вашите становища. Благодаря и на комисията. Също така благодаря и на секретарията, който направи това изслушване възможно. Все още а, а, трябва да се каже, че много работа се крие зад едно а, организиране на подобно събитие. И председателя благодари на преводачите, защото благодарение на вас ние успяхме да се разберем. Благодаря на всички, които участваха в тази конференция. Закривам заседанието.